So, so let me start meeting. Позволете да започнем заседанието на нашата комисия по економически и парични въпроси. В началото трябва да прочета доста неща преди да стигнем до първата точка от е, дневния ред. И така, първо, приемане на дневния ред. Не виждам някой да предлага промени, така че преминаваме към втората точка. Малко по-дълга ще бъде съобщение на председателя и през секретарията. Първо, на 21 ноември заседание ЕКОМ ФАМ. Вече всички членове са информирани за съвместното заседание сряда преди обяд и ще се гласува равенство между, поли, поли, между половете и данъчни политики в ЕС. За да няма припокриване с гласуване в такс 3, много моля всички членове на комисията да дойдат достатъчно рано, за да почнем работа точно в 9 часа. Втората част от съобщенията, е едно обобщение на препоръките от заседанието на координаторите от 13 септември. Първо, назначение във връзка с ЕБА, ЕОПА и ЕСМА, СНД, социалисти-демократи. По-нататък втора точка Брекзит. Председателя ви информира относно развитието по въпроса. На трето място економическо управление на високо ниво FC и изслушването на 25 септември имаше одобрение. Работната група по-нататък за финансово подпомагане и наблюдението за Европа. Председателят е, каза, че докладването и засиленото наблюдение ще се проведе на заседание на комисията. Съответно, това е, е компетентната комисия с правомощия по този въпрос на следващото заседание. Следващото заседание ще бъде 10 октомври, т.е. днес. Има вече покриване. Е, информация днес получавате по този въпрос и сега, що се отнася до януари до март 2019 година. Проекто календар на заседанието на координаторите, съответно среда 23 януари, февруари и понеделник 18 март. Предложение на комисията във връзка с европейските надзорни органи. А, нека колкото се може по-бързо да се започне работа, да не се разделят е, предложението за изменение и съответно да се подготви доклада. Графикът за новия документ, само отделната част за борба срещу изпиране на пари ще бъде зададен от, от, отделно. Разбира се, в кода на преговорите със съвета, ако е възможно, ще се отдели, ако се прецени това досие. Економическо управление управление и среща съответно на Еврогрупата Виена на 7 септември бе взето решение преди следващото заседание, на което е поканен председателя, да се включи е, точка в дневния ред във връзка с заседанието на координаторите и това ще бъде уведомено по-рано съответно. На следваща е, точка подпомагане и работна група финансова помощ Председателя покани координаторите да предложат своите предложения 2019 година. Заседание мисии на комисиите в първата половина на 2019 година бе взето решение да има посещение извън квотата на членове ЕКОН по време на срещата с Deutsche е, Bundesbank понеделник в е, пленарното заседание в Страсбург. След това искане за разрешение се изпраща делегация до Лондон 28 февруари до 1 март. По-нататъка проекто заседанието за следващото заседание на а, програма, прощавайте, за следващото заседание на а, координаторите съобщения, съответно изискване във връзка с становище за правното основание, точка разни. След искането на министър Люмер към председателя бе взето решение да се проведе съвместно изслужване ЕКОН ТАКС 3 отворено заседание на координаторите на 23 октомври. Следващото заседание съответно ще се проведе на 21 ноември 2018 година. С това приключвам съобщенията и сега. По отношение на трета точка отчет относно текущи междуинституционни е, преговори. Продукта е, е европейски във връзка с личните пенсионни продукти. Има съответни варианти, които са предложени, работни документи във връзка с плащанията. Имаше съответно съгласие относно а, промяната, а, относно партньорството и депозитара. Следващата тристранна среща ще се проведе на 4 декември. И така стигаме до въвеждане на подробни технически мерки за функционирането на окончателната система ДДС за данъчно облагане е, на търговията между държавите членки. Е, Фулвио Матушело е докладчик. Разполагаме с 25 минути за дискусията, тъй като господин Матушело не е тук. Господин Герхорд ще представи становището, така че веднага ще му дам думата защото ще чуем обобщение на предложението. Благодаря много, че представлявате а, докладчика. Благодаря. Уважаеми колеги, ще прочета а, изявлението на докладчика господин Мартушело. Първо, той моли за вашите извинения, защото не е могъл днес да дойде лично да представи идеите си. На следващото място благодари на мен, за да представя неговия доклад. По досието относно мерките за окончателна система ДДС, това е едно досие, от което Европа има нужда от доста време, тъй като сега съществуващата система има своите ограничения. Така че в крайна сметка е необходимо да имаме по-уместен регламент – вече много години се прилага съществуващата система, имайки предвид развитието на обществото, на единния пазар и потребностите ясно се очертават. Европа се развива по много различни начини и предизвикателствата пред всички нас са факт, което карат е, докладчика да мисли, че не можем да останем безучастни и трябва да предприемем конкретни стъпки в интерес на гражданите. Изключително важно е да се подкрепят малките и средни предприятия, за да се облегчат действията и а, тяхната стопанска дейност. Докладчика е гор, че може да бъде докладчик по това досие и а, работата ще се извършва а, съвместно с. А, с докладчиците с цел постигане на най-добрите възможни решения за усъвършенстване на единния пазар, който сме си създали. Имайки предвид самите данни по ДДС, които показват ограниченията днес на системата, изключително важно е да можем да се справим точно с поставената цел. Комисията предоставя интересни данни във връзка с въздействието. И господин Мартушело е на мнение, че е много важно да има конкретни действия, насочени към намаляване всъщност на въздействието, а, отрицателното въздействие върху гражданите и облегчаването на тяхната работа. Много голям интерес представлява за мен да изслушам вашето мнение във връзка с предложените изменения, след което господин Мартушел ще продължи работата си. Той е на ваше разположение за конструктивен обмен на мнение и ви благодаря, че изслушахте мен. Благодаря. Благодаря ви, че прочетахте становището на докладчика ни. Господин Танък. Uh, Благодаря, господин председател. По наистина логистични проблеми не може да присъства съдокладчика. И накрая, в крайна сметка, изключително важно е да се направи необходимото, за да се усъвършенства работата в областта на ДДС. Необходимо да се отдели внимание на презграничния характер на тази сделки. Приветстваме съответно инициативата във връзка с намаляването на ставките на ДДС, което ще доведе до сериозни економии. Наистина, изключително важно е да се хармонизират всички аспекти във връзка с уточняване на това, кои точно предприятия могат да попаднат в обхвата. Изпращаме нашите изменения, които съвсем ясно се очертават приоритетите, прозрачно и ясно и ние сме на мнение, че всички държави и членки трябва наистина да бъдете информирани във връзка с сертифицираното данъчно лице. Във връзка с допълнителните аспекти, които трябва да се разглеждат, имайки предвид дела на плаците в, в крайна сметка приходите. Изключително важно е в сътрудничество с докладчиците в Сянка и колегите да се изгради конструктивна дискусия, за да може да се въведе уместна окончателна система ДДС и тя да бъде изпълнявана. С интерес очаквам работата по това досие. Благодаря. Благодаря, Пол. Не виждам никой от ЕКР, нито от АУДЕ. Но моли Скот като от зелените е тук. Заповядайте. Не, не, аз съм ето тук. Наистина, изключително се вълнувам винаги от пакета ДДС. Така че е, започвам. Приветстваме инициативата на комисията в тази област, включително и плана ДДС. И нека да си припомним сега съществуващата система, която се изпълнява от 1993 година, която беше временна и ето виждаме проблемите, когато трябва да се постигне съгласие между държавите членки по конкретно досие. Много се радвам, че сега се работи толкова активно по целия пакет. Да, съществуващата ДДС система има конкретни недостатъци във връзка с големи разходи по изпълнение, например, и много възможности за злоупотреби. Липсваш търговец, ефекта на въртележката. 50 милиарда всъщност са загубите, а оценката за последния период е 150 милиарда. Така че това е стъпка в правилната посока. Що се отнася до укрепване дейността между стопански субекти и с презграничен характер, може да се стигне до изпълнение, което е облегчено за стопанските деятели във връзка с схема за единната, едното гише и и по-ефективна борба срещу злоупотребите което пък от своя страна ще доведе до по-големи приходи в бюджета, което очевидно е, е много добра идея, особено в положение, в което липсват е, действително постъпление. В хода с е, дискусията с докладчиците в Сянка, мисля, че трябва да изградим по-голямо доверие, обмен на информация преди, между данъчните органи, така че това е една предварителна стъпка, която ние трябва да извършим преди въвеждане в изпълнение на директивата и е изключително важна, разбира се, координиращата роля на комисията. Необходимо е да има мрежа от данъчния администрация, особено когато става въпрос за събиране на ДДС данъка и от наша страна ние сме на мнение, че наистина е необходимо да се укрепи системата, която да се прилага единно от държавите членки, да не се налага наистина търсене на най-добри възможности до край. Що се отнася до прага? за предаване на данъчни декларации има какво да се желае. С голям интерес очаквам да работя и с останалите докладчици в Сянка. Благодаря ви. Благодаря, Моли. А, сега вече докладчиците се изказаха. А, не очакваме спонтанни изказвания от залата. Така, искам да кажа, че всъщност 200 от членовете, по 200 от членовете има предложение за изменение. Основен акцент е върху опростяването, единен портал онлайн така че в крайна сметка да се облегчи работата по събиране на а, приходите изключително много се надявам, че направените предложения за изменение ще доведат до усъвършенстване на текста, предложен от комисията. Ако никой е, не желая думата, сроковете за внасяне на изменение 28 ноември до обяд, разглеждане 10 януари и в гласуване в Комисия по економически въпроси на 21 януари 2019 година. Сега трябва да прекъснем за 10 минути. Е, съжалявам. Вероятно, е трудно за някои колеги да дойдат на време в залата, но имаме 10 минути до следващата тема. 10 минути прекъсваме. dear colleagues, please uh, get seated. We will start point. Добре, колеги, е, заемете отново местата си, моля. Започваме с пета точка. Всъщност два доклада. Е, правилата за корпоративно данъчно облагане за така нареченото значително цифрово присъствие и обща система на данък върху цифровите услуги, начисляване върху приходи от предоставяне на някои цифрови услуги. Това е вторият ни дебат. по е, двата е, проекто доклада съчетано. Доклада е, по Розати за значително цифрово присъствие. 120 са измененията, 14 от тях на докладчика. Целта е да се направи връзка с предходящите предложения за общата корпоративна данъчна основа работата на ОСР и двустранни споразумения за, двойно данъчно, за избягване на двойно данъчно облагане. Идеята е да има допъл... така е, ясно формулирано разпределение, да се въведат допълнителни критерии за определено значително цифрово присъствие, да и да има клауза за, за, за обжаване. В доклада Танк има 183 изменения, 29 от, доклад, от докладчика. Въпросът е да се разход... увеличи приложното поле на директивата, като се добави и доставка на цифросъдържание с... през цифров интерфейс. Въпросът е също така да се въведе и клауза за приключване на споразумението и клауза за преразглеждане. Ще има допълнително организирани срещи на докладчите в Сянка, за да се постигне споразумение по компромисни. Изменение на 3 декември ще се гласува в ЕКОН. Тариус Русати е докладчик. Той не може да стигне до, в момента до залата. И затова ще дам дума на колегите да го заместят thank you, Chair. Um, I'm read Mr. Благодаря. Ще изчета бележките на господин Росати. Благодаря на господин Танки, на докладчиците всяка за много плодотворната работа и сътрудничество. Благодаря и на секретарята от името на господин Росати. Практически всички тези 120 изменения, включително 14-те от докладчика, подкрепят предложението на комисията. Даваме си сметка, че огромната част от, стран... от е, страните членки търсят дългосрочно решение на, данъчни, на дейностите по данъчно облагане, включително и на ниво ИСР. Никак не беше лесно да се постигне споразумение. Необходими са дългосрочни е, решения, за да не се приемат едностранни такива, които да водят до регулаторна несигурност и разпокъсване на вътрешния пазар. Затова господин Русати иска да благодари на депутатите за сътрудничеството по толкова важните теми. Ние изготвяме сега и компромисни изменения, които се раз... спадат в четири категории. Първо, отхвърлящи предложението на комисията. Господин Русати счита, че не следва да ги приемем. Освен това, предложения, по които не може да се постигне компромис – тогава те ще се подадат отделно. Освен, освен това, третата група са предложения, където ще се изгради компромис и накрая предложения за гласуване на части. На срещите на докладчиците в Сянка, които вече са няколко, се очерта възможност да се постигнат компромиси, които ще бъдат подкрепени от голяма част от групата. За момента 11 такива текста са изготвени, вероятно ще има и допълнителни. Тук се покриват услуги и дефиницията за значително цифрово присъствие. също и някакъв вид клауза за приключване на споразумението. Отчитаме и е, становищата, свързани с е, опазване на личните данни. Господин Русати очаква вашите мнения. Благодаря. Ние обединяваме и двата доклада. Докладчикът по второто е, решение, което е по краткосрочно втория доклад е господин Пол Танк. Вие ще представите ли неговото е, становище? Да, благодаря. Първо започвам с е, темата значително цифрово присъствие на господин Русати. Много добър е духа на сътрудничество между докладчиците в Сянка. Голяма част от работа вече е отметната с работата по общата корпоративна данъчна основа. Но така мнението е, че трябва да се покрие и тематиката значително цифрово присъствие. Това е именно тематиката на доклада на Русати. Търси се по-структуриран подход. Продължават дискусиите за приложното поле, за това какво да включи дефиницията за значително цифрово присъствие. Също така страните членки би следвало да дадат мандат на комисията да договори е, това понятие Обсъжданията са в много добър дух, има така желание за гъвкавост и следваме е, решенията, взети на парламента, свързани с общата корпоративна данъчна основа. Продължаваме с е, срещите е, е между докладчиците в Сянка, не само за значителното цифрово присъствие, но и за данъка върху цифровите услуги. Смятаме, че трябва да се съчетаят тези тематики, за да се така реши въпроса и с данъчното облагане на големите компании. Това е проблем, който се разглежда не само от парламента, но и в ЕКОФИН и въобще темата е обект на дискусии. Какво следва да е позицията на Европейския парламент към този момент? Ние започнахме с срещи на докладчиците в Сянка. Необходимо е да има и структурно решение, да, но трябва да има и е, временно такова за цифровите услуги от приходите на начислявани от някои цифрови услуги. Е, 43, 44 изменения и други обхващат темата за продажба на определени услуги, цитират се и други изменения. Това значително разширява приложното поле. Ние лично смятаме, че това трябва да се случи. Предложението на Комисията се отнася до Фейсбук, но не засяга Амазон, да речем, и други. После праговите стойности някои депутати предлагат 50 милиона Естер Деланге има предложение да се намали, но да се направи разлика между големи и много големи предприятия, което според мен е много интересно. Госпожа Деланге предлага 3% между 25 и 100 милиона и 5% над 100 милиона. Това са изменения 58-165. Едно неочаквано, но много удачно изменение, защото добре, е, ние искаме да введем временни мерки, но е добре и да е, мислиме за тези много големи е, фирми и да можем да е, обхванем и много бързо разящите, новосъз... растящите новосъздадени компании. Освен това се дискутира клаузата за приключване, за изтичане на законодателството. Ние казахме, че става дума за временно решение и очакваме структурно решение, Затова тази клауза би следвало да бъде свързана с влизането в сила на регламента за общата корпоративна данъчна основа също и е, за е, национални, е, свързано с националните системи, когато се реши въпроса за значителното цифрово присъствие, за да може в този момент временните разпоредби да отпаднат. Но това вече ще се реши в бъдеще. До тогава ще трябва да имаме някаква възможност да има споразумение, което да налага достатъчна сигурност. Благодаря. Габриел Мато е докладчик сенка, но господин Монтание ще говори от него име. Благодаря ви за това, че се съгласихте да... Госпожа, извинете, все пак става дума. Благодаря, господин председател. Първо бих желал да благодаря на докладчиците за извършената от тях работа. За съжаление, наистина господин Мато няма да може да присъства той а, е, е, участва в посещение на Комисията по риболова, доколкото е координатор в тази комисия. ЕНП смята, че от съществено значение е въвеждането на солидна нормативна уредба за да се създадат възможности за физически лица и малки предприятия на пазара от 500 милиона потребители. Данъчното облагане на цифровите услуги Нашият съдокладчик смята, че парламентът следва да прояви гъвкавости и да допринесе конструктивно към изключително важната дискусия. Е, всяко предприятие е, следва да плати дължимото там, където то се дължи. И е необходимо спешно да бъде намерено решение, така че е, наистина всяко предприятие да плаща данъците е, за които е задължено и да допринася равноправно към благосъстоянието на европейската економика в съответствие с общите принципи на данъчното облагане. Е, четири главни момента в това отношение. Първо, кои услуги ще бъдат облагаеми? По-нататък, 3% е, прак, който предлага комисията е нещо важно с евентуално преразглеждане по необходимост и също така да се гарантира, че мярката е преходна, докато не бъде въведена окончателна система на данъчното облагане на цифровите услуги. По отношение на първите два момента, господин Мато не е съгласен с предложението на докладчика, като смята, че приложното поле следва да бъде дефинирано по-добре. Да бъдат прияти мерки за по-осведомено решение е, някои държави членки, в това число Испания, е, настояват за свои внесени предложения, <clears throat> без разширяване на приложното поле и без увеличаване на данъчните размери. Така че има възможност е, за промяна, но във всеки случай е необходима оценка на въздействието, за да се уверим, че предлаганото е пропорционално. Парламентът не би могъл да взема такива решения без да има яснота относно последиците. <clears throat> Друга възможност е, е чрез много строга клауза за преглед от комисията да се поиска оценка на практиката и оценка на въздействието. Е, що се отнася до четвъртия пункт, господин Мато смята, че е напълно необходимо да се работи все така за приемането на окончателни мерки за данъчно облагане – а това, което се предлага днес в областта на облагането на цифровите услуги, да бъде преходно. И отново подчертаваме необходимостта Европейският парламент да играе конструктивна роля в дискусията с, с съвета и комисията. Тъй, защото предлаганите разпоредби да укрепят единия цифров пазар – и да не се стигне до положение, при което някои държави членки да налагат свои разрешения, а други да ги следват просто защото не могат да измислят нещо по-разумно. Благодаря. Благодаря ви. Екаре, докладчик Сянка Фокс и за двата доклада, но няма представител на Екаре. Господин Тримоза, следващият представител, координатор на докладчик е, в Сянка. Е, в качеството си на координатора ще, ще се изкаже. Колегата докладчик Сянка все още не е пристигнал в Брюксел. Що се отнася до данъчното облагане на значителното цифрово присъствие, нашият е, колега приветства извършената от докладчика работа. Присъствал е на последните съвещания на докладчиците в Сянка и приема различните изменения, внесени междувременно. Особено удовлетворен е нашия колега от е, особено силния акцент, който се поставя върху е, внимателното обмислене на критериите и приложното поле на данъка на значителното цифрово присъствие с оглед на максимална дългосрочност на намереното решение. Нашия докладчик също е удовлетворен от това, че се работи дългосрочното решение да зачита интересите на малките предприятия, поради което и приветства направеното предложение комисията да направи оценка на това дали три години след влизането на директивата в сила да бъде приложена тя за определените услуги, предмет на дискусия. Нашият колега е уверен, че скоро ще бъде прият разумен компромис. Що се отнася до втория доклад, чието автор е господин Танк, аз ще ви прочета бележките на колегата. Докладчик Сянка Както вече е казвал колегата по-рано, той приветства постигнатия напредък и измененията внесени от докладчика и от другите докладчици в сянка. В частност, нашия колега приветства следните елементи. Първо, критериите и приложното поле на <clears throat> директивата на, на, на, на определението да бъдат адекватно разработени, така че да, в приложното поле на директивата да попаднат само нези, които наистина имат значително цифрово присъствие. В тази връзка се приема призива към комисията за оценка и оценка на въздействието. Също така нашият колега споделя становището, че данъчното облагане следва да засяга обороти, превишаващи 750 милиона евро в световен мащаб. Изменението обаче, внесено от други колеги за включването в определението на данъчно задължено лице е, с е, приход от повече от 25 милиона евро за предходната година, е, може да бъде проблем за някои държави членки, тъй като този начин режимът би станал твърде тежък, според нашия колега. Според него следва да държим сметка за това, че директивата е временно решение, поради което нашият колега настоява да се запази единственото прагово равнище 750 милиона евро оборот в световен мащаб. И най-сетне нашият колега не приема наскоро внесено от някои колеги изменение, а именно ставката да се определи на 5% за приходи над 100 милиона евро. Нашият колега смята, че предложението едва ли ще бъде приемливо при, при това за няколко държави членки в съвета, което не можем да допуснем, тъй като спешно се нуждаем от постигането на компромис по този текст до края на годината, поради което той подкрепя общото предложение за 3% данък. Благодаря ви, господин Тримоза. Госпожа Ева Жоли, докладчик Сянка от името на Зелените не присъства, но я замества нейна колега която ще се изкаже и по двата доклада. По първия доклад е, Ева Жили благодари на докладчика за извършената от него работа. Има няколко основни бележки. Първо, ние зелените като група смятаме, че е особено важно след като се приеме определение на значително цифрово присъствие, то да влезе във всички двустранни данъчни спогодби. В противен случай ще останат доста празноти в уредбата, поради което внасяме изменение е, на вниманието на съвета да възложи на Европейската комисия да актуализира данъчните спогодби с трети страни. Много добре би било колегите в сянка да помислят по това предложение. Що се отнася до клаузата за преразглеждане, ние смятаме, че този данък ще следва да, да, да не се предлага повече, едва след като в двете директиви се приеме определение за значително цифрово присъствие. Ако не бъдат обхванати и двете директиви, е, могат да останат празноти в уредбата. На трето място наясно сме, че е, е, има политически разногласия по въпроса, но ние трябва да работим за една обща минимална ставка за Европейския съюз е, за корпоративен данък. При отсъствието на такава данъчната конкуренция ще продължи, а може и да се засили. Що се отнася до втория доклад, колегата Всянка благодари за извършената работа и подкрепя разширяването на приложното поле, а то да обхване платформи като Netflix и Amazon подчертавайки нашите аргументи. В цифровия свят е твърде трудно да се диференцира между потребител и е, клиент. Подкрепяме също така нарастването на ставката на данъка върху цифровите услуги от 3 на 5%, тъй като сме съгласни с мнението на докладчика, че оценката на нормите на печалба на въпросните компании е била твърде занижена в първоначалното предложение на комисията. По-нататък по праговете ние не сме съгласни. Ние заличаваме в нашето предложение праговото равнище от 750 милиона евро и предлагаме да се спрем на 50-те милиона евро. Според нас това именно е целесъобразното прагово равнище, което вече е достатъчно високо, да да не бъдат засегнати МСП. И не на последно място, дори на първо място, би трябвало да, пос... да подложим на натиск и комисията и съвета за намирането на дългосрочно решение, колкото се може по-скоро. И най-добрият начин би бил да се основем на 116 член от договора за функционирането на Съюз благодарение на което актът ще бъде прият с съвместно решение и с квалифицирано мнозинство. Всички знаем, че господин Юнкер или в всеки случай Московиси се ангажира пред парламента Европейският, съвет, Европейският съюз да предприеме действия в данъчната област по 116 член от договора. Ето ни отдава ни се повод да напомним този ангажимент. Парламентът трябва да работи е, така, да работи конструктивно, че своевременно да бъде разрешен този въпрос, независимо от съпротивата на съвет. Благодаря. Няма ги останалите докладчици в сянка от различни политически групи. Обедена, обединена левица, Европа на нациите и свободата. Има ли някой, който желая? Да, господин председател, благодаря. Благодаря на, на докладчиците в Сянка и на, на техните представители за бележките. Главният залог във връзка с цифровото данъчно облагане е следният. Да се предотврати опасността отделни държави членки да въведат такъв данък самостоятелно, като например Испания, Италия, Великобритания. Тук става въпрос за целостта на единия пазар. Тя е от съществено значение и по тази причина трябва да се обсъжда както приложено поле, така и ставката на данъка, за да се гарантира равнопоставеност. Така че е, всеки от тези два въпроса следва да бъде поставен на обсъждане. Ако изискваме оценка на въздействието, то ще бъде твърде трудно, тъй като цялата тази материя е крайно непозната. Сега е необходима политическа воля, по-скоро. Да, скоро, след приемането на акта, трябва да се извърши преглед, но не и предварително. Тъй като, настоявайки за колкото се може по-бързо, по-краткосрочно решение, бихме могли да привлечем Съединените щати към масата за преговори. Знаете, че Съединените щати протакат, отлагат в това отношение. Европа следва да вземе инициативата в свои ръце и да настоява не просто за европейско, а за международно решение. И накрая аз съм съгласен с казаното от колегите, че необходимото тук е Европа да постигне сериозен напредък не само по облагането на цифровите услуги, а и по значителното цифрово присъствие, а и по общата консолидирана или неконсолидирана данъчна основа. Тъй като, впрочем, корпорациите, с които е, имаме работа, са по-големи, по-богати от много от е, страните, от държавите в Европейския съюз. Е, и ние следва да въоръжим Европейския съюз с всички възможности да действа, е, по тази причина, прочен, би било добре и да се търси квалифицирано мнозинство, а не на всяка цена единодушие. Благодаря. Благодаря. Ако ми позволите да кажа няколко думи след докладчика, господин председател, но на френския всеки случай. Подкрепям казаното току-що от Полтанг. Е, трябва да, е, да сме наясно, що се отнася до цифровите, цифровия данък, е на лице неотложност, тъй като редица държави членки готвят собствено национално законодателство и тогава бихме попаднали в абсурдна ситуация. Данъкът ще бъде символичен на, на първо място. Отделните държави членки няма да могат да го налагат както се следва, ще отблъснат капиталовложения на собствената си територия. Както разясни Пол, в наш интерес е да въведем една единна данъчна система за тази област, доколкото става въпрос за, за нови технологии, нов данък, а и навсякъде да се въведе единен такъв данък е, на територията на единия пазар. Към това бих добавил, както прочим каза и Полтанг, що се отнася до оценката на въздействието. Да, такава е необходима, е, но е, държавите членки отказват категорично това. Разбира се, колкото и критично да се отнасяме към това и би трябвало фактически да работим с предложение без да знаем конкретните последици. Но след като става въпрос за общ финансов ефект от няколко, няколко милиарда евро, по-малко от 500 милиона евро, например, данъчен приход за Франция, то не можем и да говорим за сериозни економически последици, <laughs> билото отрицателни, билото положителни. Е, аналогично, независимо дали става въпрос за едното или за другото е, предложение, т.е. краткосрочното или дългосрочното, да, и настояваме ОИСР да, да свърши работата си, да се произнесе преди Европейския съюз, означава да протакаме което накрая фактически е, би било еднозначно на отказ от въвеждането на такъв данък. Американците точно преди една година приеха сериозна данъчна реформа, засягаща както преките данъци е, и физически и юридически лица и други, без, прочим, по никакъв начин е, да, да са разисквали въпрос е, за взаимосвързаност между американската данъчна система и това, което се върши в ОИСР или в Европейския съюз. Ако ще трябва да обсъждаме в рамките на ОИСР с САЩ и с други, би трябвало първо да въведем наша собствена европейска система, наша собствена позиция, за да преговаряме на равна нога. В противен случай ще бъдем обречени да вървим по стъпките на САЩ. Благодаря. Ако ми позволите, аз съм съгласен с, да изразя съгласието си с вас. Трябва да работим за превръщането на това предложение в реалност. Всичко по-малко всеки отстъп би означавал отстъп от интересите на единния пазар, а и на престижа, на авторитета на Европейския съюз в света. Е, надявам се това да е съзнанието, това е да е духа, в който ще работят по-нататък и докладчиците в сянка. Благодаря на всички ви за този разговор. Е, е, вече е тук докладчикът по следващата точка от дневния ред, но все пак бих предпочел да поизчакаме десетина минути, да се посъберат и други колеги. Е, става въпрос е, за доклада на госпожа Сандер за насърчаването на пазарите за МСП. 10 минути почивка, благодаря до и 15. Dear colleagues, uh, would you be so kind and sit down so that we can start next file? Колеги, ако можем да започнем с следващото досие. Okay, now, now we have 20 minutes dedicated to point number 7, that is... 20 минути, седма точка, насърчаване на използването на парзалите за растеж на МСП. Докладчиката Ансандър от АНП. Разглеждаме измененията. Нека да дам думата сега на докладчиката. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на колегите в докладчици в Сянка за подадените изменения и за обсъжданията и работата, която успяхме да свършим до тук. В текста става дума за растежа на МСП. Тук имаме възможност да дадем една истинска възможност за е, предоставяне на платформи за развитие на МСП. До тук само три платформи са се появили и ако искаме да насърчаваме подобни развития, да, е, за да привличаме повече МСП в пазара, да включиме и нови такива платформи. МСП са от 90, около 90% от предприятията в Европа и играят съществена роля в възстановяването на економиката след кризата. Много често не си даваме сметка колко е, специфични условия имат за работа малките и средни предприятия, включително и финансовите им условия, които им се предлагат. Винаги е, съществува и риска за разпокъсаност. И в такъв смисъл е необходимо да облегчим максимално е, условията за работа на БСП и съответно да подобрим в максимална степен текста. Две срещи сме е, провели до сега с докладчиците в Сянка. Днес след обед ще има и едно техническо заседание. Как, докъде сме стигнали в обсъжданията? Мисля, че много добър напредък отчитаме. Примерно по договореностите за ликвидност или клаузите за преразглеждане за секторното законодателство. Опитваме се да изчистим нещата там, където има малко недоизяснени сиви области в законодателството. За сега остава един въпрос, който трябва да се реши, а именно списъкът, който трябва да се предоставя на съответните власти за участващите в предприятието и също доклада за информация, когато става дума за поверителна информация – няма да ги сливам двете теми, но има различни ем, схващания. От една страна се счита, че МСП трябва да предоставят съответните данни на властите, ако властите ги поискат, а другото мнение е, че тези данни трябва да се изплащат регулярно, без поискване. Аз лично Считам, че тези информации следва да бъдат предоставени само ако бъдат поискани. Защото ако ние е, формулираме задължителност или регулярност за изпращане на подобни, е, подобни данни, реално е, затягаме критериите за МСП, отколкото за другите видове предприятия на пазара – така че не можем да създаваме по-стриктни правила за тях, когато говориме, че искаме да им облегчим условията. Нека да помислим също и за прага, но да не пипаме мифит и да не пипаме проспекта с информации за фирмите. Това е което искам да обсъдя с докладчиците в Сянка, на които още от сега благодаря за участието. Благодаря, благодаря за доклада и за усъвременяването на информацията. Давам сега думата на докладчикът в Сянка, госпожа Гил. Благодаря, благодаря на за доклада и за презентацията. Благодаря и на комисията за предложението, защото за мен то е много важна стъпка за улесняване на достъпа до финансовите пазари за МСП. А моята група отдавна издига тази е, идея, от е, както разсъждах, обсъждахме въпроса за това какво трябва да се появява в, като информация за фирмите. Доста дълго е, работихме по темата. Много съм благодарна, че са възприяти предложенията, съдържащи се в моите изменения. Те са отразени до голяма степен в компромисните изменения. Целта беше да, се, да има баланс между възможността за по-добър достъп до финансиране и възможността да има закрила за инвеститорите. И в компромиса смятам, че постигнахме почти точния баланс. Подкрепям също идеята да се намали излишното административно бреме. Но е важно националните органи е, да съответни да бъдат ангажирани или да получават информация по цифров път. Това, което за мен е, е най-неприемливо в доклада е дефиницията на МСП. И доколкото разбирам, че е необходимо да се повиши е, така, гра, е, тавана, включително и в в директивата МИФИД от 200 милиона до 270 или 250. Извинете. Аз лично смятам, че трябва да бъдем по-внимателни, защото директивата за пазарите в финансови инструменти, така наречения МИФИД, ще излезе е, с дефиниции и трябва да мислим как те ще се отразят в други текстове. Би трябвало да има достатъчно стимули, така че максимален брой МСП да използват съответните пазари, осигуряващи им растеж. Но ако стигнем до 750, а, а пък и от 500 нагоре. Тук става дума за огромен брой от дружествата в някои страни, което ще дисбалансира картината. Защото тук за тях ще има проблеми да излязат на съответните пазари, а и ще се подкопае работата ни, която свършихме по темата, да речеме, неплащане, избягване на плащане на данъци, защото може би ще създадем пробойни и е, объркване. Особено с програмите за финансиране по фонда за инвестиции. Така че ако ще има промени в цифрите, би следвало да е, ограничим тези промени само за настоящата тематика, но и да не го правим за сметка на финансиране на по-малките предприятия. Мисля, че това е ключовия текст, който трябва да изчистим в срещата на докладчиците в Сянка в компромисния текст и така очаквам с нетърпение да приключим. Благодаря. Никой няма от е, ЕКР. Господин Тремоса е докладчик Сянка от АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Сандер за работата и за духа и на сътрудничество. Нека обаче да продължа с английски. Мнозина от нас, е, колеги, сме от е, страни, където е, МСП имат различна тежест в мрежата от предприятията. Аз лично пред, представям Каталония и там има над 8000 е, предприятия, но има огромен брой МСП. Тоест, те са изключително важни. Затова и за нас е важно те да имат съответен достъп до финансиране. Приветстваме текста на комисията, защото Действително МСП трябва да имат достъп до капиталовите пазари. Разбира се, естествено е, че в Европа възможностите на МСП не са еднакви. В е, северните страни са различни възможностите им за достъп до финансиране, а на юг е, МСП обикновенно имат само един, една възможност за финансиране, а именно банкови кредити. Така че трябва да търсим някакъв възможност за хармонизиране, за прехвърляне на добрите практики в целия Европейски съюз. И ако трябва да коментирам различните компромисни текстове в А, Настояваме за по-голяма роля на агенцията ЕСМА. Това ще бъде от голяма помощ за комисията. Като цяло сме съгласни с компромисните текстове. По компромис Б. Утре на срещата а, искаме да помислим малко повече ни харесва в първия вариант, а по компромис С както каза Нина, не искаме да се създава допълнителни бюрократични пречки пред МСП, ако формулираме, е, т.е. с формулирането на е, изисквания за достъп до финанси. Компромис е, там се е, въвеждат ценни книжа за основен капитал, така че да могат да имат те ликвидност и да могат да излизат с тези ценни книжа на съответните пазари. Надявам се, че утре ще имаме възможност да постигнем компромис. Благодаря, господин Тремонсо. Зелените няма докладчици. Е, госпожа Лопес Бермехо от ГУЕ е тук. Заповядайте. Благодаря. Искам първо да благодаря на госпожа Сандер за извършената работа и за усилията, които положи по една толкова техническа и сложна тема. Продължаваме да смятаме, че няма с тези технически изменения да променим практиката за използване на тези инструменти, която е много ограничена. Затова считаме, че ще бъдем и разочаровани, защото МСП няма доверие в съществуващите механизми за финансиране, тъй като те реално е, поемат сериозен риск за запазване на дружеството си. Затова трябва да има и някакви елементи на защита. Трябва да подсилим всички механизми, които гарантират, че е, МСП няма да бъдат поставени в опасност, ако няма да бъдат застрашени, ако прибегнат към подобни инструменти за финансиране. А дефиницията за МСП трябва да се отнася действително за малки и средни предприятия, а не да покрива всички, които искат да се възползват от подобно финансиране, защото това би е, подронил целия проект, а също така ще създаде проблеми за контрол и прозрачност на пазара. Също така считаме, че ще е полезно да се облегчи административното бреме. Трябва да засилиме и ролята на националните регулатори. Съответният пазар трябва да бъде достатъчно прозрачен и в общ интерес и в интерес на МСП. Това са така основните въпроси, които имаме и ще продължим да работим с докладчика, за да постигнем възможно най-добър резултат. Благодаря, това беше последния докладчик в сянка. Не знам докладчикът иска ли отново да коментира. Не, нямам конкретни коментари. Отново благодаря на колегите. Ще се витнем утре, за да продължим да работим по темата. Нека да подчертая също, че много високо оценяваме вашето желание за сътрудничество. Ще гласуваме в ЕКОН на 3 декември, а още не се знае кога ще влезем в пленарна зала. С това приключваме седма точка и можем да при... минем директно към 8 създаване на програма Фискалис на сътрудничество в областта на дачното облагане. Свен Гиголт е Докладчикът 35 са подадени изменения от него и над 70 от други колеги. Казват ми, че е, се работи по компромиси. И сега давам думата на нашия докладчик и след това на докладчиците. Всяка, господин Гигол, имате думата. Um, yes, uh... Да, благодаря много, господин председател. Само искам да ви информирам, че компромисите са раздадени и работим наистина спрямо графика. От политическа гледна точка, може би доклада е твърде скучен. Добра, добър контраст обаче е това със значимостта на темата му – мисля, че тук е, следваме добрата традиция в парламента да помогнем на Европейския съюз да води битка срещу избягване плащането на данъчните и данъчните злоупотреби. И в този дух бих искал да кажа, че измененията са именно в същия дух. Голямо удоволствие бе за мен, че политическия спектър като цяло и едно изключение ще направя по-късно, получихме подкрепа от всички относно основните идеи, които предлагам в доклада Фискалис. Провежда се консултации с е, други заинтересовани страни, откъдето ще стигнем до друго уточнение, което ще вложим в доклада, но основните предложения са подкрепени и аз съм взел предвид всички подобрения, предложени от колегите. Така че нямаше много противоречие като цяло относно увеличаване на прозрачността на целия замисъл и проект, гарантиране за политическите приоритети, които отчетаваме тук, например в рамката на специалните ни комисии. Всичко това е отразено тук относно подобреното сътрудничество, например, между националните данъчни администрации. Освен това има изближаване, а именно, че трябва да се опитваме да увеличаваме бюджета и предложенията да се обвържат с многогодишната финансова рамка като цяло. ЕКР, за съжаление, само искам да кажа на колегите не са тук в момента, защото щеше да бъде добре да можем да дискутираме това. Не подкрепиха предложението за подпомагане на развиващите се държави, така че те да могат да участват в многостранните системи за обмен на информация. Това е нещо много важно, защото в развитите страни има подобен автоматичен обмен на информация. С някои развиващи обаче има проблеми и Европа би могла да помогне със своя опит, за да помогнем тези страни и е, разбира се след 20, е, Европейския съюз 27-28, що се отнася до отделните аспекти, които се подкрепят, също има какво да се желае, но в крайна сметка ние ще очертаем едни насоки, е, където всъщност ще подчертаем ролята на приоритетите в програмата Фискалис. Унеси, които зададаха най-големи въпроси в предложенията си за изменение, не са в момента в залата, но искам да ви кажа, че заседание на докладчиците в Сянка ще проведем на 20 ноември и реалистично погледнато очакваме широко съгласие, така че след това разглеждане ако няма а, против, на 27 ноември вероятно ще проведем а, гласуване в а, комисията, след което ще влезе досието в пленарна зала. Много се радвам, че тук успяхме да очертаем добър стандарт, който да се следва и от другите комисии, които работят в годи... по отношение на многогодишната финансова рамка. Това е един много добър пример. Работим бързо. А Фискалис доказа своята значимост като програма и можем да направим още повече за нейното усъвършенстване. Благодаря. Благодаря, че представихте този скучен, но значим доклад. Не знае, Ален, дали от името на НП желаете да вземете думата, господин Столоян, виждам. С удоволствие, но... Аз не съм запознат с мненията на колегата Столоян. Съжалявам, но изцяло споделям гледището на току-що заявено от нашия докладчик. И ме ми струва, че той се шегува по-скоро, като <laughs> казва, че въпросът е от политически е, значим характер. Економически, да, но политически, аз мисля, че ако желаем тук по време на оставащата част от мандата да постигне напредък в борбата срещу е, е, известното агресивно заобикаляне на данъци и данъчните злоупотреби е, и в, в посока към общата консолидирана данъчна основа, смятам, че не сме си губили поне до сега времето. Благодаря. Благодаря ви за изказването, макар и то да бе непредвидено. Имаме ли от социалисти и демократи някого, господин Бае? Госпожа Берес. А, да, господин Бае, е докладчик Сянка, аз съм координатор и ще бъда сянка на сянката. Нашата група приветства доклада. Ще разгледаме добросъвестно компромисните предложения. Очевидно, за нас най-значимият въпрос е такъв. Измененията да бъдат добре съгласувани помежду си. Естествено, това, това е ясно, но, но връзката между 3, 4, 5 и 6 а обмена на информация между данъчните администрации, а, а, обучението на администраторите с новите софтуерни продукти и така нататък. На трето място преодоляване на затрудненията, препятстващи сътрудничеството между данъчните власти на общоевропейско равнище, с представителства, в това число на данъчните администрации в Брюксел. Така че да се разчупи леда помежду им, които знаете, като административни структури по-скоро са склонни да се самоизолират в своите така наречени кули от слонова кост. И съответно настояваме отново за изменението си 74-то и съответната точка от преамбюла. В смисъл такъв да се включат в отношенията между различните данъчни администрации и синдикалните представители на служителите. Защото знаем, не, не, не е рядко синдикатите добре познават а, те, и рисковете, и, и подводните камъни а, на, на една или друга централизирана данъчна политика за нас, според нас, нали, това представителство в Брюксел трябва да бъде един малък независим орган, малка независима структура, е, която да поддържа е, редовни контакти, естествено и с Европейската комисия и с нас, за да е, ни подава актуална информация за състоянието на сътрудничеството между данъчните администрации. По-нататък, що се отнася до прането на пари, солидаризираме се с докладчика, задължително е според нас да се напомни, че цифровизацията, развитието на цифровата економика е предизвикателство само по себе си, което не бихме могли, могли да преодолеем единствено чрез програмата Фискалис, но от друга страна Фискалис би трябвало да пригоди своя инструментариум предвид цифровизацията на, на економиката и за предотвратяване на данъчните измами. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Берес. От ЕКР нямаме е, докладчи. Господин Тремоза обаче е тук, е, посланник на своята група. Благодаря, господин председател. В качеството си на координатор и аз ще засенча сянката Госпожа Каролина Рахтехал е, е докладчика ни в сянка е, на няколко думи на немски, на вниманието на нашия докладчик Гиголд. Е, Каролин ме е, помоли да, да, да ви поздравя за изключително добре извършената работа. Много добър, много, много издържан доклад. Ние също имаме цели, 6 на брой, отразени в измененията, които сме внесли. На първо място приоритетите трябва да са насочени и към действия за държавите членки и стига да има бюджетни средства от вече от там нататък на остатъчен принцип да се работи с развиващите се страни. На второ място, според нашата докладчица, индивидуално предприеманите мерки от една или друга държава членка биха могли да допринесат просто за преместване, преливане на измамното поведение от една в друга държава. Тоест комисията би трябвало да координира в това отношение. На трето място фискалис е, следва да се модернизира така, че е, инструментариум за счетоводна отчетност да се прилага навсякъде еднакво в Европейския съюз. Е, на трето място бюджетът да се увеличи на 330-340 милиона евро. Е, това по многогодишната финансова рамка. На пето място комисията да актуализира списъка на действия, подаващи се на финансиране по линия на актове за делегиране и на шесто място да се съдейства за обединяване на отчетността от страна на държавите членки в единен за целия Европейски съюз годишен доклад. Е, Неща и дума, нашата докладчица в Сянка е готова да съдейства за успеха на работата по-нататък. Благодаря. Не знам, друг някой желай ли от името на Обединена левица? Не. И от е, Нации и Свобода? Не спонтанни някакви изказвания има ли комисията? Не. Да, докладчикът Гиголд. Уважаеми Ален, докладчици в сянка на докладчици в сянка, какво да ви кажа, ние общо взето сме отразили всички изменения от е, групите, които бяха представени тук, това число измененията на господин Столоян. Що се отнася казаното от Перванш, е, от е, името на социалисти и демократи, мога да кажа, че разбира се, подкрепям вашето предложение за един такъв семинар, но, но доколкото разбирам от разговорите, които сме водили до сега, тук идеята е по-скоро за, за по-солидна институционална структура на общо европейско равнище. Е, разбираме също така, че е, вероятността държавите членки да се съгласят всичко това, да кажем, е, представителството на фискалист да, да, да бъде средище на сътрудничеството между данъчните администрации е твърде малка. Държавите членки едва ли ще го приемат, затова го и няма до сега в доклада. Добре, е, че внасяте изменения в този дух. Е, ако все още ги имате тези изменения, моля да ги внесете в сряда, на е, вторник сряда на, на, на, на съвещанието на докладчиците в Сянка. Измененията на либералите сме ги включили с изключение на едно, понеже то юридически според нас е неиздържано. Вие предлагате приоритетен списък на първо ниво, който след това да се коригира чрез делегация е, от комисията. Ако имаме нещо на първо ниво, то не може да се изменя по делегация. Това е единия вариант. Другия вариант е да, да се работи чрез акт по делегация изцяло смесено положение не може. И аз разбира се съм готов да, да разговарям с вас по-подробно. Е, и толкова накратко да, да действаме все така в добро взаимодействие помежду си и така, щото е, фискалис е, да, да повиши прозрачността си, да се вслушва в политическите насоки от страна на парламента, а и да получи по-голямо ресурсно обезпечаване, тъй като системата фискали се е доказала вече на практика. Благодаря ви и благодаря и на докладчиците в Сянка. Вотът е насрочен за 27 ноември в комисия. С това изчерпнахме работата по 8 точка. Една отново едно кратко прекъсване от около 5 минути, след което ще председателства по-нататък госпожа Берес, която любезно прие молбата ми да ме замести. След няколко минути ще подновим работата си. Благодаря. Е, Уважаеми колеги, предлагам ви да подновим работата си с около половин минута по-рано. От предвиденото започваме девета точка. Доклад Нина Гил. Предложение на регламент на Европейския парламент на съвета по отношение на референтните показатели, на български казано бенчмарковете, несъстоятелен превод, за ниски въглеродни емисии и така нататък в областта на въглеродните емисии. Ние отговаряме за становище. Госпожо докладчик, колко изменения имаме? 242 изменения. Не е зле. Благодаря, госпожо председател. Да напомня на всички на кратко обобщение на доклада, каква е идеята. Е, е, устойчивостта е, да, да, да стане основополагащ принцип, що се отнася до финансовите репери или референтни стойности. Целта е те да бъдат приведени в съответствие с ангажиментите поети в Париж, по Парижкото споразумение. Трябва да се гледа напред към бъдещето, за да се гарантира непротиворечивост и правна сигурност. И няколко нови идеи, които въвеждам аз за повишаване конкурентоспособността на отрасъла, е, необходим е анализ на, на, на, на таксите, е, да бъдат те прозрачни, клауза за преглед, за анализ на въздействието на, на е, регламента по отношение на финансовите референтни показатели. Е, както казахте, 240 повече изменения, главно внесени от докладчиците в Сянка и неколци на е, други колеги. Аз мога да ги групирам обаче в четири големи групи. Е, ние като докладчици в Сянка именно така ги работихме. Първо, самия термин нисковъглеродни репери или, или въглеродни репери – преобладава мнението, че тези термини не дават яснота относно целите на предложението, на акта. Целта ни е да направим така, че и терминът, и определението му, разбира се, да бъдат ясни и да не въвеждат заблуждение инвеститорите. В същото време, понеже желаем екологичната устойчивост да стане основополагащ принцип в финансите, би трябвало да и да категоризираме. В тия 92 посветени, едната група е за това, 92 изменения се предлагат най-различни термини, климатичен преход, е, е, показатели за положителен екологичен ефект, показатели за е, нетно намаляване на емисиите, парижки показатели в това число така че аз ще разпространя компромис сред колегите. Е, да видим дали не бихме могли да се спрем на две до, до три, два до три варианта. Е, в сряда ни предстои е, съвещание на докладчиците в Сянка. Втората голяма група и изменения, 25 по-точно изменения, е за актовете по делегация на комисията, като се започне от заличаване въобще на всякакво такова упоменаване. И по-нататък много се спори за отношенията между актовете от първо и от второ ниво. А, имаме компромисни предложения вече, които ще бъдат разпространени. да видим още на, на първото нормативно ниво, дали не бихме могли да регламентираме в максимално изчерпателно, без да, да утежним прекалено уредбата. Трета област, 15 изменения за приложението. Става въпрос за участието на комисията, каква да бъде нейната роля, дали тя да бъде надзорна, някаква лицензионна, разрешителна роля, е, и дори се предлага да оставим на преценката на самия отрасъл, доколкото той има достатъчно експертен потенциал. И най-сетне четвърта група изменения за продължаване на преходния период за критично важните показатели. Около три изменения има на тая тема. Две от НП. Докладчика в сянка тук, Александър и координатора на НП Маркус Вебер и едно от Алде. Разбирам, че има известно безпокойство но но на мен ми се струва, че решението не е тук. Е, знам, че е, подобни изменения са внасени и друг път е, по повод на прегледа на ЕСС аз чакам вие да ме посъветвате дали според вас тук му е мястото на въпроса, а това би било проблем. Нали, ако, ако се стремим да оптимизираме нормотворчеството, да постигнем максимално качество, то не би трябвало тук да се занимаваме с този въпрос. Но, но за сега нямаме компромис по, по него. Бих искала да чуя комисията, т.е. вас, колеги. Това е за сега. Бих искал да чуя колегите. Благодаря, доколкото разбирам, Ален Ламасур ще говори от името на НП. Да, благодаря ви, госпожо председател в Сянка. Аз самия съм в сянка на сянката. Е, е, би трябвало тук да отбележим 40-та годишнина от кончината на Жак Брел, е, един барт, поет и певец френски, който казва не ме напуска и не ме напуска и остави ме да бъда сянка на твоето име, сянка на твоята ръка. И ние сянка на сянката, понеже видите ли сме напуснати от своите докладчици всяк. Ам... Значи, тук става въпрос за въвеждане на минимални изисквания, а, а, показатели за безвъглеродност или ниска въглеродност. А, би трябвало да проявим реализъм обаче, тъй като не можем е, да направим така, защото всички показатели, които се употребяват в Европа, да бъдат приведени в съответствие с парижките ангажименти. Целта, разбира се, е да бъдат намалени в края на краищата парниковите емисии и в тази връзка би трябвало да се разшири приложното поле на текста. Е, там нататък възниква въпроса за прегледността на регламента за инвеститорите. Комисията предвижда редица мерки от второ ниво, но те трябва да бъдат единствено технически това отношение сме съгласни с докладчицата. Когато въпросът е по-скоро политически, той би трябвало да бъде решаван политически от съзаконодателите, т.е. на първо ниво. Що се отнася до методологията, разработена от администраторите на показателите, от съществено значение е нормите да бъдат максимално гъвкави, за да не възпират финансовото новаторство и бързия напредък в областта на устойчивото финансиране. Това би трябвало да стане по линия на приложението към акта. Към днешна тема е, е, редица е, намиращи се в трети страни администратори на показатели не са регистрирани в Европа и се получава едно положение, ако се приеме регламента, при което след 2020 година европейските оператори вече няма да могат да прилагат техните индекси, е, поради което е, ще се наруши конкурентоспособността. Значи, това, което се предвижда за второ ниво, е, трябва да бъде прието и регламентът от първо ниво да влезе в сила едва след това. Прехода към устойчива економика не би следвало да изключва априори някои сектори. В крайна краща идеята е всички да бъдат поведени към едно по добродетелно, по-устойчиво от гледна точка на околната среда поведение, което, прочем, е и подход на Европейската комисия. Благодаря. Благодаря. По-нататък. Екаре нямаме. Либералите, докладчетата в сянка, самата тя е тук. Благодаря, госпожо председател, госпожо докладчик. Уважаеми колеги, както съм заявявал и до сега, аз категорично приветствам предложението на комисията. Тоест, аз съм убедена в необходимостта от създаването на европейска марка на е, нисковъглеродните или позитивно въглеродните финансови показатели. Това, това, това би могло да повлече след себе си въвеждането на нови по-съвършенствани стандарти. Тук нататък обаче прилагането на тези показатели е изцяло факултативно. За да станат те задължителни и да се превърнат в общ стандарт, т.е. това да стане не е желателно според нас, тъй като поражда по необходимост следните два риска. Първо, твърде трудно ще бъде да се определи приложното поле на тези показатели, а те ще бъдат и много лесно избягвани. На второ място, или ще предпишем методология, която ще задуши и пазарното новаторство, или пък ще дадем възможност на комисията и на регулаторите да регламентират онова, което им е удобно на тях – Като този избор би трябвало да бъде избор на купувача. Тъй като да не забравяме, уважаеми колеги, че един опорен показател, един репер, не определя посоката, в която ще тръгне капиталът. Това винаги зависи от избора на инвеститора. Ти, е, по le groupe des Verts, Molly Scott Cato. Thank you very much, Bevanche, and thank you to Nina for her very госпожа Като. Следващия докладчик Сянка са на зелените. Няколкото съвещания с докладчицата бяха много полезни, трябва да кажа. Приемаме, че самият термин, и двата термина, и двете легални определения трябва да бъдат променени. Е, целта ни, нашата, на зелените е да бъдем разумно амбициозни по отношение на климатичните цели, но и да избягваме прекомерна предписателност, що се отнася до е, реперите. Самият отрасъл е надхвърлил е, методите, които комисията желая да определи като общо приложими. И в тази връзка парламентът следва да поведе и ние ще успеем в значителна степен да подобрим текст. Преходен показател предлагаме ние и той се приема добре, което ни радва. Ниско въглеродните показатели трябва да се отнасят само за дружества, които вече е, се съобразяват с парижките изисквания. Те не са много сега, но е добре да станат видими в интерес на тези инвеститори, които търсят именно там да вложат парите си. Преходните показатели ще бъдат за тези, които още се движат към парижка, съгласувано с парижките е, положения, парижките ангажименти, вече имат планове за преход в тази посок. Това ще стимулира огромното мнозинство е, фирми, които все още не са екологосъобразни, в разумен срок да намалят емисиите си, поради което и така нареченото зелено финансиране ще се масовизира. Е, ние сме против обаче каквито и да било определения, които е, се основават на онетяване или прихващане на въглеродни емисии е, и, и е, економии на въглеродни емисии. Е, не може да се работи възоснова на един такъв средностатистически подход. Ние сме готови да работим с другите групи, да работим за висококачествени показатели, които не задушават новаторството Източниците на показатели следва да бъдат стимулирани да актуализират показателите си с оглед на най-новите научни постижения. Част от това, което предлага комисията, от друга страна, е излишно, тъй като вече е предвидено в други части от регламента за финансовите показатели. Рядко ни се случва това на нас зелените, но ние предлагаме заличавания и най-сетне ние сме категорично против онези изменения, чието целят изменения на основната директива, без съответните показатели, предмет на измененията, да се свързват с въглеродните емисии. Доколкото разбираме, всичко това се прави под лобистки натиск от страна на финансовия отрасъл, но, но, но то е неуместно. Твърди се, че тези изменения са необходими, за да се избегне сериозен финансов срив, но, но нямаме някакви сведения за това. Е, съответните надзорни органи в финансовата област не предупреждават в такъв смисъл, така че не виждаме основателността на тези предложения. И, на, както виждате, е, сме почти единодушни. Благодаря. Обидена левица е, няма. Няма ги и другите. Комисията е тук, но май не желая да се изкаже. Ни давам думата. Но има сега колеги, които желаят да се изкажат. Първо госпожа Питикайнен. And, uh, quite a number of our colleagues has been working with the taxonomy and own initiative uh, report on sustainable uh, finance uh, also and disclosure. Много благодаря. Нали истина съзнаваме какъв е проблема? Да се насочи внимание наистина, но не само върху климата. Какво е въздействието? Какво ще стане, ако създадем поредния балон? без да разгледаме въздействието върху други отрасли. Това е нещо изключително важно, включително и с въпроса свързан с социалното управление. Така че трябва да се отразяват и другите елементи. Това би трябвало да бъде минимален ефект, минимално ниво на амбиция. Би било, разбира се, много добре да има отражение, анализ на отражението върху отраслите. Що се отнася до един черен списък, според мен, може би това не е най-резултатният начин, по който бихме могли да се съгласим да работим. Е, що се отнася до отразяването от страна на референтните показатели на отрицателни е, стойности, това също е интересен момент. Когато тези показатели, тези репери се основават на други показатели. В е, доклада собствена инициатива се разглежда подобна хипотеза. Сега намерението е да се отрази всичко това в текста. Сега, според мен, следва да имат подобно отражение върху репарите, защото от вас зависи колко ще засегнете биомногообразието, например, или ще разглеждате положително въздействие другаде, на когато се извършва цялото изчисление – то трябва да се основава на хармонизираните е, е, репери или показатели, които се приемат и се използва същият подход за анализа по отношение на целия болезнен живот. Така че, в крайна сметка, необходимо е да се разгледа всичко съвместно, а не тук и там. Защото противен случай ще възникне проблем. Може да се каже, добре, тук може би е плюс или минус биомногообразие, огромно въздействие върху климата, няма особено въздействие в социалната сфера и проче. И така ще стигнем отново до случаите с палмовото масло. Положителен ефект тук, негативен другаде. И когато се извърши анализ по целия полезен цикъл, полезен живот и се разгледат, например, отпадъци от използвано палмово масло или другаде може да се стигне само до отрицателно въздействие, но тогава може, не можем да го наречем подобен показател като цяло, макар и референтен положителен. И така това е всъщност намерението ни. Това е едно от изключително важните основни аспекти във връзка с стъпките, които трябва да предприемем във връзка с борбата за, срещу промяната в климата и разбира се отражението му в финансовия сектор. Необходимо е всичко да бъде а, изключително целенасочено и разбира се в моите предложения за изменения именно предлагам подобен подход. Надявам се, че ще ги имате предвид в хода на обсъжданията. Uh, Благодаря, господин председател. Сега, действително, изслушах изказването на колегите. Но в крайна сметка важно е ползата да бъде за всички, за планетата, за хората – Съгласен съм с подобен подход. Съгласен съм и с един друг аспект, свързан с позицията във връзка с оповестяването относно финансово-правния анализ. Не бихме желали наистина да се окажем поставени в безисходица. Важно е наистина да се предприеме подход, при което ще да се даде възможност тези референтни показатели да бъдат една първа а, стъпка и основно послание, а именно това послание да изкаже и ясно, че и финансовия сектор се променя. Това е изключително важно. Трябва да се даде шанс да се отприщи енергията в тази посока. Една бележка отново по референтните показатели е, е, Председателя на групата на високо ниво наистина подчерта значимостта на тези референтни показатели, на тези репери. Те не трябва наистина да подвежда. Той непрекъснато посочва това, така че моите изменения наистина са в тази насока. Е, напълно се присъединявам към казаното, но наистина трябва да всичко да бъде в съответствие с поразумението от Париж за климата и в моите изменения говорим наистина, че за 4, след 4 години трябва тези показатели да съответстват на споразумението от Париж. Но в крайна сметка изключително важно е да се оптимизира, да се насочат всичките тези предложения, които се правят, включително и в управлението включително и в целите за устойчиво развитие, защото важно е да се използват подобни подходи, които ще дадат възможност, спазвайки споразумението от Париж, да се изпълняват европейски регламенти. Трябва наистина да се очертаят критичните референтни показатели. Необходимо е да подчертаем значимостта, че групата на високо ниво ясно а, анализира тези показатели и те трябва да се превърнат в основното в оптимизацията на финансовия сектор. Благодаря. Е, Аз лично също искам да се изкажа в, на този момент. По няколко елемента. Сега, ако става дума за показателя за въглерода, в групата на високо ниво се проведе дебат за това да се разшири и да се е, отчетат всички аспекти за околната среда и социални и така нататък. На два пъти се срещахме и тези елементи съществуваха в дебата. В смисъл, че твърде много, ако ограничаваме, ще изпуснем момента. Ако искаме да стигнем до целта 2 градуса, трябва да се възползваме и да търсиме изпоразумение сега. Второ, ако се спираме не само на техническите аспекти на преразглеждане на показателите, защо в момента дискутираме? Защото се опитваме не само да прокараме връзки между две сфери финансите и показателите, които не са свързани, и също и целите за опазване на околната среда и тези 2 градуса. Затова ми се струва, че е много важно да обмисляме всички тези теми, включително и с оглед на въздействието им социални, економически и на околната среда. И е, да отчитаме отговорността на всички, но да отчитаме и всички показатели в целостта им. Тоест, те да бъдат подчинени на всички тези наши притеснения. А, що се отнася до графика, няма да оставаме така, че да работиме цели нощи, но не можем да падаме и в капана да искаме само класификация и таксономия. В края на крещата Виждам тук и така езика на тялото на нашата съветничка, която не е много обнадеждена. Но се надяваме надали през този мандат да ще успеем да постигнем кой знае какво. И накрая, по измененията, тези, които са така така да кажа, единични е, правни моменти. Можем да започнем дискусиите по е, така критично важните показатели на базата на предходния текст. Аз ги знам на Изус е, измененията, защото те са абсолютно същите. Представиха ги същите хора когато правихме преразглеждане на рамката за надзорните органи. И в момента, в който е, започнаме преговорите, е, същата тема започва, защото там пак ще се говори за съответните органи. И ако ще трябва да обсъждаме въпроса, защото тук става дума за това кога да формулираме критично важните показатели. Сега всичко ни казват непрекъснато, много ни е трудно, не, е ясно кога ще стане, трябва ни още време. Нека да запазиме така възможността за дебат по време на разглеждането на темата на надзорните органи. И мисля, че това е и позицията на председателя на комисията по отношение на законодателната работа. Госпожо докладчик, убедена съм, че имате още какво да кажете в заключение. Благодаря много. Благодаря на всички за изказаното мнение, особено на докладчиците в Сянка – с които ще продължим работа днес, е, тази седмица. По всичко останало наистина е, ще обърна внимание на всички ваши съображения, когато работим с докладчиците в Сянка. Бих желала да подчертая, че предварителното ми проекто предложение наистина обръща значително внимание на включването на социалното а, и управленското ниво от критериите, не само на екологичните. И а, важно е наистина да вземем предвид казаното от групата на високо ниво по тези въпроси. Мисля, че по въпроса дали следва да се хармонизират всичките а, е, референтни показатели или някои от тях. Първоначалното ми предложение заявявах, че трябва да са всички. И тогава всички останали докладчици в сянка в глас, може би с е, едно изключение, казаха, не можем да приемем подобно предложение. Вече чухте различни позиции относно факултативен характер. И така, е, защо аз предлагам второто изменение? За да гарантирам, че това е, е референтен показател, който е от значимо е, значение. Той е критичен по своя характер – и се надявам, че всички по този начин ще тълкуват предложението. Но, разбира се, всичко все още е в ход на обсъждане, за да подготвим компромисните текстове. И Пол, мисля, че много отказаното от теб ще подчерта и включа в моя проекто доклад. Наистина, изключително важно е да имат подобна оптимизация това е, е важна роля на парламента, наистина. И ще се опитаме да гарантираме, както в дискусиите, така и в компромисите, да отразим всичко това. А от докладчиците разбирам, че са с още смесено мнение във връзка с удължението на срока. И госпожо председател, мисля, че е най-добре всички тази дискусия да водим една след друга в работните ни групи и да знае, че комисията не искаше да се изкаже, но бих желала да получим известни уточнения, а именно, че в рамките на работната ни група са се разгледали е, конкретни аспекти във връзка с критиките за метода на изчисляване за намаляване на емисиите. Един от въпросите, който бе повдиган, например, е, че тези методи наистина са вече морално устарели и трябва наистина да се заменят. Така че обръщам се към комисията. Дали можете само по този въпрос да се изкажете? във връзка с методологията за изчисление. Каква посока поемате? Това ще бъде много полезно за нас през следващите кръгове прегови по това досие. Дали бихте могли? да се изкажете под въпроса. Благодаря. Е, Комисията дали си е сменила мнението? Да. Благодаря за тази възможност да мога да отговоря на въпроса ви. Що се отнася до конкретния въпрос за методологията? Съгласни сме наистина, че е необходимо допълнително да се поработи. Това е част от мандата, на е, втора група технически експерти, които по-настоящем извършват е, своя анализ в тази насока. Една от целите им е да определят кои са най-добрите методологии в съответствие с обработката на максимално голям обем а, данни, също така отразявайки развитието на пазарите. И това всъщност отразява и измерението екологични, социални, управленски критерии и как те влизат при изчислението на референтните показатели. Това е в мандата на групата. Е, е, Благодаря за това уточнение. И искам да ви напомня, че гласуването ще се проведе на 3 декември. Сега сме на 10-та точка от дневния ред във връзка с доклада на Волф Клинц относно трансгранично разпре... разпространение колективни инвестиционни фондове. Координаторът на групата АЛДЕ ще е, е на мястото на докладчика в Сянка от Алде. Заповядайте, скъпи приятели Ремон Тремоза. Благодаря, господин депутат Клинц не може да присъства, затова ми даде своите бележки. Уважаеми колеги, аз се е, радвам, че мога да и предложа становището на господин Клинц. Измененията са насочени в същата посока, както и проекто доклада и една добра възможност да се включат мнозинството от предложените изменения. Освен това, докладчикът посочва, че първият набор проекто компромиси вече са подготвени и са изпратени миналата седмица на докладчиците в Сянка. Първото заседание ще бъде тази сряда на докладчиците в Сянка по тях. И той има три а, е, съображения, които би желал да се дискутират. Първо, определението във връзка с предлагане на пазара. На второ място, предварително предлагане на колективните инвестиционни схеми и след това условията. Един друг въпрос, който засяга вниманието ни е във връзка с а, наистина колективните инвестиционни схеми и тук има предложени изменения от докладчиците в Сянка. Съветът издава ясен сигнал относно приемането на предложенията на парламента, така че въпросът е насочен сега към комисията. Може ли представителя на комисията днес да ни каже дали комисията предлага това предложено решение? Много благодаря. Euh, e, благодаря. Ален Ламасър от името на НП, докладчик Сянка. Благодаря аз тук действително съм докладчик в сянка. Искам да поздравля докладчика за извършената работа и за начинът по който е, така регулярно се опитваше да ангажира всички докладчици в сянка върху всички направени предложения. Ще коментирам нещата, които ми се случват важни. Предварителния маркетинг – Смятам, че ще се очертае консенсус да увеличим капацитета, като се има предвид, че това разширение ще се отнася за страните, които е, имат желание да излязат на пазара, но все още не са го направили също за предпазните мерки. Там ще има консенсус. Остава ни малко затруднения по отношение на фонд UCT. така наречените колективни инвестиционни схеми. не би следвало да се дава възможност през тези фондове да се получат печалби за инвеститори не на дребно. Това е една мярка, която ще се отнася и за други видове книжа. По отношение на ЕСМА, подкрепяме създаването на един портал, за да се улеснят изпращанията на документи от властите по происход към властите на страната, която на приемащата страна, с цел да се улеснят и взаимоотношенията между двете страни. Това е директно въз, така, инспирирано от работата, която водим и по директивата за фирмените книжа. Що се отнася до измененията на господин Камал, той иска улеснява, упростяване на регулаторната рамка по отношение на ефективния или реалния надзор. Изменението предлагано от ЕКРЕ за многогодишната финансова рамка, мисля, че това аз няма да подкрепя. Не мисля, че искаме да отваряме пак този дебат. И още нещо, което трябва да се реши. За а, досието за е, така наречените пенсии препс, вие го познавате досие, свързано с колективните инвестиционни схеми, вие го познавате добре, госпожо председател. Там също имаме някои бележки. С удоволствие ще участвам в срещата на докладчиците в Сянка. За социалистите Мади Дълво. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчикът и да потвърдя, че получихме компромисните изменения и смятам, че сме на път да постигнем едно решение по документа. Аз лично най-много се безпокоя от темата защита на инвеститорите. И по отношение на уведомяването, естествено искаме да имаме улеснения за трансграничните дейности, да няма затруднения в единния пазар, но трябва да мислим и за защита на инвеститорите. За това в изменение предлагам да е възможно да се оттегля оповестяването, ако инвеститора не присъства на пазара. Ако има обаче инвеститори останали в приемащата страна, те трябва да имат е, така възможност да бъдат защитени посредством предоставяне на информация. В такъв смисъл не съм за това да се въвежда предварителен маркетинг за схемите за колективни инвестиции, защото това е един а, продукт за надребно и ако го включим тук, не знам какви ще са ще е отражението. Няма оценка на въздействието. Би следвало да сме наясно какви ще са последиците. После, съгласна съм, че не следва да отваряме темата на годишната финансова рамка защото не виждам каква ще е ползата. И е, малко съм задачена от многобройните предложения за обмен на информация. Е, значи националните органи, е, добре ще е те да уведомяват предварително е, държавата приемник, Ако им, има намерение да се започнат е, предварителни дейности по маркетинг, Тоест, е, ако националните органи получават информация експост, по-добре е да я информират. А обмяна на информация между националните органи и ЕСМА да, е, необходимите данни трябва да бъдат подавани, но не следва да изсипваме прекалено много данни, защото а, е, големия поток от информация реално задриства канала. А, за съществуващите бази данни, как да бъдат допълнени, да, там съм съгласна, че трябва да пригаждаме информацията е, и връзките между националните органи и ЕСМА. Смятам, че нашия докладчик е достатъчно талантлив, за да стигнем много скоро до компромиси. Добре, е, стигаме до зелените. Свен от докладчик в сянка, заповядайте. Благодаря, другарко. За да сложим акцент на основните моменти, споделям амбицията на докладчика и на комисията и повечето от евродепутатите, а именно да се отвори пазара – в така духа на създаване на съюз за капиталовите пазари и намаляване на пречките за придвижване на капитали. А също така и да осигурим достатъчно закрила на потребителите. Това всъщност са двете страни на един и съща монета. Но имаме известни проблеми Макар, че така считаме, че компромисите върват в правилната посока. Държа да отбележа, че що се отнася до системно информиране е, по отношение на пазара, смятаме, че там трябва да има задължителност, а не избирателност, защото е, трябва да се следва модела на страните, където тези е, подаване на информация е задължително, защото там има по-високо ниво на закрила на потребителя. Това е изключително важно, за да могат хората да са наясно, че по-силен капиталов пазар не води до загуба на нивото на защита на потребителите. В е, компромиса по член 2 много ни удовлетворява, че трябва да има информация за рисковете и е, преимуществата. А също и е, изискванията за насоки, които се съдържат в член 2, сега вече мина, се прехвърлят и за всички. Също така приветстваме проекто компромиса, където се включва и нашето искане да има хиперлинкове към брошурата на компанията и съответна друга информация според а, националния механизъм, също и е възможността за обжалване на съдебно ниво, т.е. като цяло възможност за по-добре прилагане на колективните права на инвеститорите. Комисията в първоначалното си предложение е намерила добър баланс и считам, че текста трябва да остане такъв. И е, дейностите по при маркетинг трябва да си останат в така разписаните условия. Изменение 135 за уведомяване за трансгранични дейности по примаркетинг е включено сега в е, компромиса и това за нас е една положителна стъпка. Искам да подчертая също, че Идеята да се е, разводни регламента за валутните пазари преди той да влезе в сила посредством изменението от ЕКР е като че ли така една нездрава шега. И много се радвам, че двете големи групи реагираха ясно. Тоест, не сме съгласни да се включват по строги разпоредби, за да не е, сринеме едно законодателство, което още се подготвя. Искам да благодаря на докладчикът на срещата на докладчиците в Сянка. Ще се срещнем сега тази седмица с представители на комисията по различни схеми и защото ако изчакваме прекалено дълго с въвеждането на пенсионните схеми и схемите за колективни инвестиции, ще забавим твърде много предложението. Също така трябва да направим така, че документа с ключова информация да има своята роля. Искам да чуя дали комисията смята, че това се случва. И в такъв смисъл трябва да се придържаме и към а, това, което гласувахме и да искаме изискванията за ключова информация да са основен инструмент. Благодаря, Гоене са тук. Давам думата на комисията. Тя е представена тук. Но пред това искам аз самата да се върна на две теми. Първо, за валутния фонд където отново се спомена тази тема като законодателно измерение на досието. Ясна е позицията на големите групи, разбирам и зелените. Не чух мнението на докладчикът. Допускам, че имате какво да ни кажете. Помните много добре какви дебати имахме с ЕСМА, с комисията за признаването на публичния характер на правното становище на правната служба на комисията, която подаде когато го подаде към настоящето досие, къде, Законодателят има пълно право обаче да не вземе предвид е, тези е, юридически е, становища. Второ. Така наречените продукти ПРИПС инвестиционни продукти на Древно. На ниво А се говореше, че ще има оценка. След това по отношение на прилагането им. Сега този, това законодателство още не влиза в сила, забавя се. Мисля, че имаше една страна, която много се застъпваше за това да има оценка на въздействието на този продукт. Има и писма на Асоциацията на потребителите с притеснение, че продуктите за пакети за инвестиции на древно няма да могат да бъдат приложени в предвидения мащаб. Така няма да бъде идеална практиката, но аз лично пледирам да се постигне решение възможно най-скоро. Защото Добре, няма политически консенсус да се иска от надзорните органи до края на нашия мандат да има дейност на второ ниво, но ще го обсъждаме с докладчика и с комисията. Вероятно ще трябва да го отлагаме, но не прекалено. Думата има сега комисията, за да отговори на въпросите. А ако искат и докладчиците в сянката да се изкажат, също имат възможност. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря ви за извършената работа по въпроса. Няколко думи по главните моменти, съдържащи се в дискусията. В предложението на комисията въвеждането на понятието предварителен маркетинг трябва да върви ръка за ръка с съответните гаранции и с така нареченото мобилна подвижна отчетност, така че да се осъществи непрекъснат текущ надзор върху тази дейност. Това за нас е изключително важно. Що се отнася до известяването, ние държим на определени твърди условия, които трябва да са на лице. Липсата на такива условия би подронила авторитета на режима на паспортизация. Като националните условия, разбира се, не стигат до хармонизация. Както неколцина от вас споменах, комисията не подкрепя изменението, свързано с механизми на обратно разпределение за парично-пазарните фондове. Този механизъм всъщност е несъвместим с действащата нормативна уредба в Съюза. Приемането на тази техника, обратно разпределение, би е, представило за обикаляне на потенциалните механизми, включени в директивата и фактически ще даде възможност за нейното заобикаляне. Е, що се отнася до пакетираните инвестиционни продукти за търговия на дребно, така наречените ПРИПС или ПИПС, е, главната ни цел е всяко лице на пазара е, е, следва да следва някакви стандарти с оглед на съвместимостта на всички такива продукти на пазара. А, даваме си сметка, че двойното обременяване на колективните инвестиционни схеми и други подобни е нежелателно. А,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 за да обезпечим разпространението на колективните инвестиционни схеми или фондове. И по-нататък ще, ще продължим надзора си, прегледа на въпроса за пакетираните инвестиционни продукти. Приемаме, значи, това, това което, което предлагате, но в контекста на една дългосрочна цел – е, така че регламентацията по ПРИПС е, да бъде приложима за максимално широка гама от продукти. Е, благодаря докладчикът или сянката на докладчикът желая ли не да се изкаже осланяме се на, на нашия докладчик желаем му успешна работа е, по изработването на последните компромиси. Е, остава ми да напомня, че в комисията ще се гласува е, на 3 декември в рамките на един дълъг сеанс на вотове. С това изчерпахме работата по 10 и 11 и стигаме до 12 точка от дневния род ред, извинете, годишен доклад, отчет, е, посветен на Банковия съюз. Нашия докладчик е, е господин Торвалци, той ще ни запознае с 186-те изменения по доклада си. Да, 186 и отгоре, госпожо председател, доста от тези изменения се отнасят до преамбюла. Е, опитали сме се да ги поотсеем. И сега, проблемът е мой, разбира се, не, не е ваш. Е, задачата ми е докладът все така да си бъде сбит, е, прегледен. Аз съм човек, журналист по образование и професия, но дори и мен тази задача ме затруднява. Повечето от измененията са конструктивни. Нямам някакви пречки в това отношение от съдържателен характер. Няма, няма такива разюздани, да ги наречем, фантазии, проявени в измененията. Right, the, the, the Uh, I have tried to take as many of those ideas into account as possible. Опитал съм се да отразя, разбира се, всички идеи. Не, не, не е лесно, тъй като двете големи групи вървят в различни посоки, макар и не драстично контрастиращи, помежду си по, по главните проблеми. Е, така, ще се опитам все пак окончателният компромисен текст да, да бъде максимално прегледен, изчистен и издържан. Едни и същи идеи се появяват в различни точки от преамбила, знаете, в различни части от доклада. Е, опитваме се все пак да съберем е, всичко е, на едно и също е, място, е, нежели да повтаряме все едни и същи добри пожелания на няколко места. Надявам се докладчиците в сянка да работят все така, както и до сега, в духа на конструктивност е, и непредобеденост към търсения от мен компромис. Ще, ще се опитам да както казах, да отразя всички изменения, да ги, да, да ги имам предвид. Но в същото време е, бих призовал за известна пропорционалност. Е, все пак да се придържаме към е, е кратки формулировки, е, да, да не се разпростираме е, словесно. Благодаря, казах, за измененията. Доклада все така се ползва с широка подкрепа, въпреки измененията. И аз, както казвам, ще продължа да работя по текста все така конструктивно. Благодаря, господин председател. Очаквам колегите да споделят своите приоритети. Благодаря. Томас Ман, докладчик Сянка НП. Благодаря, госпожо председател. Уважаема Перванш, първо бих искал да благодаря на господин Торвалд. Той е ставил един много добър доклад и след като го изслушах току-що, аз не мога да не се съглася с него. Наистина целта е по максимално сбит, стегнат начин да кажем онова, което желаем да кажем. От името на ЕНП е, с много, прочим, ние сме съгласни. Няколко съображения. Довършването на Банковия съюз, разбира се, е приоритетна задача за укрепване, оздравяване на финансовия сектор, за равнопоставеност в банковото дело. Е, особено важно е, е, е издръжката, особено на малките банки, да не е, нараства взривообразно, защото най-малките банки най-вече финансират малките и средните предприятия. Е ЕНП определено е за съразмерност, за пропорционалност. Знаете, Банковия съюз далеч не е завършен. Е, все още се водят разгорещени дебати, например за депозитно-застрахователната схема, европейската. Банковите системи на, на, на национално равнище се различават, помежду си, разбира се, това крие своите е, рискове. Е, редица из, от измененията е, визират именно това обстоятелство. Надявам се, внесените от мен да бъдат отразени в компромиса. Не бива да пренебрегваме и конкурентоспособността на банковата система. Не можем един аршин да прилагаме към всички. Следва да се зачита многообразието на отрасъла. По-нататък въпроса за прането на пари. Уредбата следва да се спазва е, строго. Е, много не мога да не се съглася с комисията за необходимостта от засилване на ролята на Европейската е, банкова агенция или администрация за предотвратяване на, на, на банкови е, е, фалити. Надзорните органи по-нататък в държавите членки следва да се Е, грижат, да, да следят за е, съмнителните и несъбираемите кредитни вземания. Нееднородна е практиката, а и, а и самото положение между държавите членки в това отношение. И е, това, това бихме, надявам се, да обсъдим всички тези въпроси на съвещанието на докладчиците в Сянка в сряда. Това е един отличен, първокласен, бихме казали, доклад по инициатива на парламента. Много неща, за съжаление, не се знаят в достатъчна степен в държавите членки. И на мен ми се струва, че една от задачите ни тук, чрез този доклад, е да осведомим широката общественост. Да, да заявим пред нашите съграждани, че сме дееспособни. Благодаря. А сега от социалисти и демократи. Господин Фернандес, докладчик в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да благодаря на докладчика ни Торвалдс за отлично изработения първи вариант на текста, балансиран. Много от измененията проявяват разлики, разбира се, помежду ни, но текстът се движи в една добра посока. Що се отнася до отделните компромисни е, предложения, формулирани от докладчика, ще ги разгледаме и без съмнение ще стигнем до, до съгласие. Е, все още има какво да се доработи, разбира се. Е, важно е, струва ми се, да се постараем да, да, да го из, изработим изрядно този доклад. Край на краища това е законодателен доклад и като говорим за банков съюз, първото нещо, което иде на ум е, че той не може да бъде херметически затворен този банков съюз. Следва да имаме общ надзор, е, обща регулация на банковото дело е, в Европейския съюз. Е, но, но в никакъв случай не, не, не можем да говорим за един завършен, далеч не е така, за един завършен градеж. Ти първото нещо, което може да се каже поначало за банковия съюз е, че е, дори е, всичко да, да свършим, ние от институционална, от чисто институционална гледна точка, Банковия съюз е по-скоро в зародиш. А, те първа се мисли за, е, за евентуалните варианти. Така че наистина институционална уредба, устройство на този банков съюз нямаме към днешна дата и И не можем да си затваряме очите за тази не, не, недовършеност. Нали, не, не, необходима е последната инстанция, буферни механизми. Е, просто ги няма необходимите елементи. А що се отнася до самото функциониране? много, много изменения са внесени в това отношение за системните рискове, за е, различните категории е, банкови институти. Говори се и за новия е, регламент за несъбираемите кредити. Това са, това са неща, които трябва да се сложат на масата за преговори, е, тъй като главната цел на упражнението всъщност е свеждане до минимум на рисковете за системата. При, при това мисля, ясно е, че сме готови е, за разговор е, на всички тези теми нали, и по отношение на събираемите кредити, и по отношение на второ, на, на трето нива. И пред, предвид, предвид всичко това, като говорим за завършването на, на банковия е, съюз, независимо от различните елементи, от различните аспекти, в това число е, гарантирането на депозитите, никой е, не може да отрече, разбира се, необходимостта от такъв е, механизъм. Е, но е, задачата определено е комплексна. По-нататък е, доста са измененията свързани с надзора и ние смятаме, че всяко решение в тази област следва да се основава на международни актове, на базилските спогодби, obviamente el diseño de algún tipo de activo libre de riesgos del conjunto de la eurozona. Y por lo tanto mi grupo acoge satisfactoriamente la propuesta de la comisión. И мисля, че е, можем да удовлетворим различните искания в това отношение на, на комисията, на Европейската комисия, да, да, да видим как да, да подходим към а, държавните дългове в съответствие с базилските стандарти, а, е, като държим сметка за особеностите на еврозоната и на паричната политика в Съюз. Общо взето, текстът, който ни се предлага, е добър. И аз съм убеден, че до компромис ще стигнем. Благодаря. Merci pour le groupe ECR. Euh, e Благодаря. От Окаре, Екаре не виждам, от Зелените не виждам, господин Ламбер, ни който и да било, който да мяза на зелен. Обединена левица същата работа, свобода и пряка демокрация не по-добре, е, нация и свобода също. Значи, преди да дам думата на докладчика, не знам да погледна някой да ми хване погледа, да иска да се изкаже. Не всички гледате надолу. Аз просто бих искала малко да, да коментирам. Първо, що се отнася до преобразуването на Европейския механизъм за стабилност, аз отдавам огромно значение на тази задача да се отървем от този е, лош навик е, да е, наричаме приемника на Европейския механизъм за стабилност Европейски валутен фонд. Да, в хода на кризата се подхвърли тази идея, но след като по-охладняха страстите, става е, ясно, че няма, няма добри основания за това. Значи вече, вече не се говори публично, не се говори официално за Европейски валутен фонд. А има и две поне добри причини за това. Първата е, че би било крайно опасно, мисля, да се поражда едно объркване между е, различните органи, имащи е, компетентност да водят парична политика в Европейския съюз. Ясно е, Европейската централна банка е единственият орган на общоевропейско равнище, който може да провежда парична политика. Друг няма и не може да има. И втората причина да се откажем от понятието Европейски валутен фонд, може би малко по-спорна, но трябва да я споменем, е, че да се говори за Европейски валутен фонд е, е да се създаде впечатлението, че в европейската институционална уредба ще се въведе нещо дословно, заимствано по образ и подобие на МВФ, е, ние, ние, ние нямам, няма аналогия в случая устройствена. Имаме Европейска комисия с инициатива законодателна, Централна банка, Европейски парламент. Просто няма къде да го сложим е, този Европейски валутен фонд. И ако чисто заимстваме фирмата, нали, заглавието на, на какъвто и да било европейски механизъм, това би породило недоразумение. Сега бих искал да коментирам онази дума, която употреби Томас Ман. Това, така наречената пропорционалност. Думата П. Навсякъде се говори за пропорционалност. И вие казахте, и трябва да се в интерес на пропорционалността да се запази многообразието. Добре, многообразие има, но имаме многообразие на рисковете, а освен това имаме обстоятелството, че всеки модел, всеки, всяко устройство носи своя риск. И когато говорим за пропорционално следователно, не бива да имаме предвид единствено многообразността от многообразието на, на, на, на структури а би трябвало да говорим за многообразието на различни рискови модели. Модели, характеризиращи се с различна рисковост. Е, нали, би трябвало да има и такъв един интегрален подход към пропорционалността. Е, в противен случай, е, наистина, вместо да изпишем вежди, ще избодем очи. А с това, да не отнемам повече време, думата е на докладчик. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за изказването. Не бе, не бе дълго, напротив, бе твърде интересно. Ам, как гледам аз на Европейския валутен фонд, остаряла работа е това. Е, още през ноември 69-та година е, Вили Бранд е, заяви, че Германия може да участва с 20% от валутния си резерв в Европейски валутен фонд. От тогава е, насам този така, горещ картоф се разиграва. То, а, е, е, поражда известни апетити, но, но аз е, страня от този разговор. Ще се опитам във всеки случай да бъда кратък. с докладчика Томас Ман, имайки предвид, че името му е, той е съименник на известен писател, си казваме, не пишем ние роман, не пишем сага е, в съответствие с моята национална традиция. Е, ще се опитаме кратичко, сбито е, да, да отразим успешно всички въпроси и разбира се, унези, по които двете големи политически групи имат известни разногласия. Да, да се надявам да да, да постигнем до нещо приемливо за всички. Но, но аз ви сърдечно благодарен на, на, на двама ви и на нашата любезна председателка за изказванията. Добре, добре работим, мисля, и ще стигнем до добър край. Благодаря, господин председател. Е, вотът по доклада е насрочен. А, а, е, момент, първо измененията. Измененията първо ще ги гледаме на 27 ноември е, ще гласуваме. Всяка група да си види квотите и мисля, че с това приключваме работа за днес. И ще се видим по същия начин. Аз на този стол, вие отсреща, утре. Приятна вечер.